Пао. Госпожа Вебер има думата за минута и половина. Gracias, presidente. Благодаря, господин председател. Миналия месец Люш Шаобо бе осъден на 11 години затвор за е, изяви срещу държавната власт. Той е, подготви проекта на Харта 08, подписана от 10 000 граждани, китайци, които искат едни съвсем обикновени неща, в, които се предвиждат в едно демократично общество. Законност, право на избори. И господин Шелбо бе преследван единствено поради тези инициативи. Това е напълно недопустимо спрямо от гледна точка на международните норми за човешки права и основни свободи. Ние трябва да настояваме за безусловното му освобождаване и то незабавно. В последните години отношенията между Европейския съюз и Китай се съсредоточават главно върху економиката и е, се пренебрегват е, сериозните нарушения на човешки права и липсата на демокрация там. Преди няколко дни за пръв път е, полицейските власти признаха, че известния адвокат и лауреат на наградата за ми, за мир а, може би е не е сред живите. Сега също се повдига и апел да не се екзекутира един британски гражданин, който е в затвора там. Китай просто пренебрегва своите международни ангажименти в областта на човешките права. И затова се питаме защо те изобщо кандидатстват а, за в ООН, Съвета по човешките права те имат план за човешките права, много дълъг, но той се остава само на хартия. Не бива да имаме никакви съмнения. Нашия парламент трябва да оцени в дълбочина резултатите на диалога с Китай и ООН за човешките права. Сега господин Кайлам, за една минута. Благодаря. Китай напредва много в економическата сфера, но част от този напредък се дължи на методи, които абсолютно противоречат на универсални човешки норми. Надеждата, че Олимпийските игри или подобни събития ще насърчат китайските власти да спазват демократичните норми, бяха напълно на празни. Трябва да се извадим заключение от този факт. Днес Европейския парламент изказва своята загриженост срещу по случая Люкселбо, който изготви хартата 08, която настоява за спазване на човешките права. Тя много смело бе подписана от над 10 000 граждани, но миналия месец той е осъден на 11 години затвор. Ние се сме за незабавното му и безусловно освобождаване, за прекратяване на преследванията на китайски граждани, които са за демократични реформи и, да, и за спазване от страна на Китай на международните ангажименти в отношение на човешките права. Сега госпожа Декейзър, две минути, моля господин председател. Спешните случаи на нарушаване на човешките права винаги са трудни, защото много често те отразяват една политическа немощ. Това е една последна възможност, която се опитваме да приложим всеки път, защото всички други инструменти са се оказали неефективни. В случая с Китай не съм убедена, че включването и в спешни случаи на нарушаване март, 8, 9, 10 година имат някакъв ефект. Не, че подценявам е, колко трудно този страна се справя с прехода си към демокрация, но мисля, че непрекъснатото повтаряне на едни и същи обвинения е една погрешна стратегия. Има доста по-убедителни подходи. Аз подкрепих резолюцията за уйгурите, за да се избегнат екзекуции. Е, подкрепен Сялбо е, чието единствено престъпление е това, че обича демокрацията. Но вече от два месеца заклеймяваме Китай и това дава по-скоро обратни резултати. Ние знаем, че тя като търговски партньор е изключително важна, има а, е, огромен економически растеж и воиля към демокрацията. За да я включим в борбата с промените в климата, Китай трябва да е наш партньор. Нека казваме какво мислим откровенно за всичко, което върши, но да продължим да партньорстваме. Затова моята политическа група оттегля подписа си, но за да няма двусмислия по отношение на правата на човека, моята група ще гласува за всички изменения и е, в крайна сметка крайният резултат от вода ще зависи от гласуването на измененията. Сега за две минути и половина госпожа Вер... Вержа. Китай е голяма държава с богата история и е огромни възможности за развитие. Олимпийските игри в Пекин миналата година не постигнаха резултатите, на които някои се надяваха. Отношенията на Европейския съюз с тази държава имат особено значение. Наш дълг като европейски депутати е да заявим и ясно кое е важно и кое е недопустимо в нашите отношения. Положението с човешките права е недопустимо случая с господин Сяобо, който настоява за демократични реформи в своята страна с 10, 10 000 свои сънародници, е за примери. Според мен подвиг е да се постигне такава мобилизация в Китай. Ние трябва да настояваме за освобождаването на господин Бо и всички, които са преследвани, хвърлени в затвора заради е, престъплението, че защищават човешките права и свободата на словото. Съвсем скоро един британски гражданин беше екзекутиран, след като беше с умствени увреждания. За първи път от 50 години насам европеец беше екзекутиран в Китай. Да, свободата на словото се погазва всеки ден все повече, както се видя и от случая с Google, който е, е се оказа оператора, който най- все пак най-добре защищава а, своите клиенти. Той обвини китайците, че а, слагат а, филтри за интернет и дори Google прие това. Не можем да допускаме пиратирането и спирането на свободата на изказване по интернет. Ние трябва да реагираме. Всички китайците имат право на нецензурирана информация. Европейският съюз трябва да подкрепи фирмите, които разчитат на интернет и да, да застане на страната на правозащитниците, адвокатите, журналистите, както е господин Сиабо. Сиабо. И накрая ще ви помоля да не забравяме мъртвите от площад Тянанмен. Десетки млади китайци загинали е, през юни 89 година, преди 20 години. Една тъжна годишнина, която трябва да почетем. В памет на младите жертви е, защото не им се беше отдадено нужното внимание. Благодаря една минута, господин Тав. Господин председател, факт, че отново тук обсъждаме нарушения на човешки права в Китай. Това показва, че комунистическото ръководство в Бежин продължава да потиска всички политически дисиденти. Обаче ние не бива да представаме да повдигаме тази тема в парламента. Абсолютно сме задължени да правим това, защото го дължим на жертвите, на защитниците на човешките права, като Люксел Вал. И наградата Сахаров на две, за 2008, която бе дадена на китайски активист, показа ние колко, ва, колко голямо значение ме отнасяме, имаме за тази тема в Китай. Китай е голяма економическа сила, ние сме ние искаме да бъдем в отношения с него, базирани на взаимно уважение. Не се надяваме обаче, че ще можем да базираме тези отношения на основните ценности за демокрация, законова държава и се надяваме, че ще видим деня, в който тези практики в... ще изчезнат в Китай. Също така Тайван, Индия, имат демократични традиции и трябва ясно да подчертаем, че е, Китай все още не е демократична държава. Kiitos puhemies. Merkittävää Liu Xiaobon tapauksessa on nyt se, että jopa 10 това, което е най-странно в този случай, че макар, че той е получил 10 000 гласа в подкрепа за своята карта, ние също трябва да се изкажем в негова подкрепа. Ние имаме ангажимент да настояваме Китай да спазва своите поети задължения за спазване на човешките права в международните институции. Те направиха такива обещания в ООН и не бива да забравяме това. В резолюцията се говори също и за диалог по отношение на човешките права между Европейския съюз и Китай. Колкото и да искаме да бъдем оптимистични, факт е, че този диалог не ни е донесъл кой знае какво. ние трябва да потърсим начини да подобрим нашата собствена стратегия, да накараме Китай да разбере, че неговите ангажименти по спазване на човешките права са е, част и елемент на нашите взаимоотношения и трябва да се запитаме какво можем да направим, за да не биват е, пренебрегвани тези ангажименти на Китай? Трябва да формулираме нови стратегии в това отношение. Благодаря, госпожа Хаотала. Сега от името на групите господин Преда. Господин е, председател, през 2008 година в политическата си декларация Чичао каза, че, е, че свободата на, е, на, из, на изразяване не е престъпление. Затова той беше осъден на 11 години е, затвор. Това е само едно допълнителен пример за кампанията, която води Китай срещу правозащитниците. Е, лидера на движението и е, на манифестациите на площада Тиенмен беше осъден на 9 години. Най-важното е този, е, този проблем да бъде обс, обсъден и да бъде в центъра на вниманието на следващата среща на високо равнище между Европейския съюз и Китай по силата на член 9. И ако диалога не е достатъчен, диалога не е достатъчен, затова този проблем трябва да бъде водещ проблем в срещата на високо равнище. Сега господин Балчитис за една минута. Благодаря ви, господин председател. Европейския съюз в момента обсъжда ново рамково споразумение с Китай за развитието на економическите отношения между Китай и Европейския съюз. Обаче ние не трябва да затваряме очи пред е, безпредседентното и постоянно потъпване на човешките права и на върховенството на закона в тази страна в диалога, създаден през 2000, година. Тези проблеми се обсъждат, но този диалог се оказа недостатъчен. Затова трябва да има една координирана и ефективна политика на Европейския съюз прямо Китай, къде, като човешките права трябва да бъдат в сърцевината и в основата на тези на тази политика. Госпожа Трюпел. Die Olympiade bekommen hat, habe ich im когато Китай получи организацията на Олимпийските игри, се надявах, че той ще отговори и ще изпълни ангажиментите си за подобряване на ситуацията с човешките права. Но след игрите, напротив, видяхме, че има влушаване на положението. И сега с присъдата като Ли Сяо Бо, е, и, и за преследванията срещу хомосексуалисти, правозащитници, връщане на една ледникова епока. Затова настояваме за освобождаването на Лио Сяо Бо и всички други правозащитници, защото ако Китай иска да бъде признат партньор на международната общност, трябва да се откаже от тези истерични мерки на контрол и цензура. Същото въжи и за интернет. Ние не можем да допуснем политически контрол над интернет. Това е въпрос на основни права, правото на изразяване, е, признато навсякъде в Европа, в Штатите, Република Китай трябва да свикне и ако иска да играе роля, трябва да зачита свободите. Обеден съм, че в официалните отношения и срещата на най-високо равнище ние като европейци, които искат сътрудничеството на Китай в борбата с климата и регулирането на финансовите пазари, трябва да настояваме Китай да промени политиката с областта на човешките права. Господин Фонтана, господин председател, един от основните проблеми с човешките права в Китай е затварянето на всички инакомислещи в лагери е, мисля, че е, е, има събития, които засягат и европейската економика. Ние много добре знаем как китайските продукти конкурират европейските е, да в е, Съединените щати беше прият закон за е, ограничаване на достъпа на имитационно китански продукти. Трябва да се помисли и в Европа за ограничаване на достъпа на такива продукти, които се произвеждат с едва ли не каторжнически труд на деца. И това, този въпрос трябва да бъде поставен, за да може всички продукти, да, внасени в Европа от Китай, да отговарят на европейските норми, да има проследяване на продуктите и е, всички предприемачи, които инвестират от, е, в Китай, да заследат дали правата на работещите се спазват, дали се е, прилагат е, е, международните норми. И, ако, и да не се приема внос на продукти, е, използвани с детски каторжнически труд. Е, е, трябва да настояваме за спазването на човешките права. Благодаря, господин Фонтана. За една минута, господин господин Макмилан Скот. Благодаря. За мен е чест да бъда заместник-председател на Европейския съвет да отговарям за демокрацията и човешките права. И съвсем правилно резолюцията се спира на случая Люджа Бао, автора на Харта 08. На моя вебсайт има английския вариант на тази харта. Аз посетих а, е, тази страна през 2006 и от тогава поддържам а, тези хора, с които поддържах контакти, в момента всички се намират в затвора, някои от, час са били, от тях са били измъчвани. А, известен адвокат след 3 години и половина престой в затвора е изчезнал. Други е, са били подложени на мъчение, някои от тях са опитали да се самоубият. Лю Ксяобао е този, който въведе тона за защита на човешките права в Китай. Мисля, че сега трябва да настояваме за освобождаване на тези а, активисти, както и за решаване на въпроса с Тибет. Благодаря, господин Макмилан Скот. Искам съвсем за кратко да дам думата на двама оратори по процедурата на спонтанни изказвания, защото имам още две точки. Моля. Не можем да да понесем това, че економическите интереси са по-важни от човешките права и развитието и че това е само една незначителна част от нашите отношения. Аз следа отблизо положението с, с Google и Google иска да има свобода за, за използващите интернет в Китай. Аз ми се надявам, че комисията ще включи тези теми, включително и правото на е, хората, които е, използват интернет в е, срещата на високо равнище, както и човешките права по принцип. Благодаря ви, господин председател. Благодаря. Ние вече не веднъж говорим за най-добрия подход, който трябва да се възприеме към Китай. Госпожа Докезер каза, че нейната група отегля подписа си. Аз не мисля, че това е правилният подход. Не трябва да се отказваме. Европейски съюз трябва да продължи да настоява за зачитането на човешките права, които са вписани в договор от Лисабон. Който има някаква по-добра идея да каже, ще подкрепя. Тук не става въпрос само за Лю Сяобо а, и за други правозащитници който се самоуби или е бил самоубит, е, е, знаем така случай, и видяхме по време на и след Олимпийските Игри, че нищо не се промени, и не се подобриха контакти, трябва да продължим този дебат. Благодаря. Госпожа Нели Крус, комисар. Благодаря. Европейския съюз ясно изказа своето отношение към тази съвсем не безпредседентна присъда на господин Ксяо Бо 11 години за това, че той е автор на Харта 08, която е програма за демократични реформи в Китай. А, също осъдихме и нарушението на човешките права, свързани с ползването на интернет. Ние отдаваме голямо значение на свободите на мисълта и изявленията, които са основен момент от нашите демократични е, системи. Нарушаването на господин Лю е напълно в нарушение на свободата на изразяването и на политическите права, съдържащи се в хартата, която Китай е подписал. Ние сме също за е, правата на свободно сексуална ориентация и много съжаляваме, че наши наблюдатели са били отстранени от съдебната злата, зала, когато се е разглеждал един подобен процес. Това показва ясно, че е, господин Лио не е имал възможността да има защита и не е имал и справедлив процес. Ние настояваме пред китайското правителство безпрекословно да освободи господин Лю и да прекрати турмоза над другите подписали харта 08. Като цяло нашата политика към Китай, господин председател, е конструктивна и ангажирана – в рамките на стратегическото ни партньорство. В няколко случая в е, миналото сме коментирали прогреса на Китай по отношение на социалните права. Знаем, че има и план за действие в областта на защитата на човешките права. Но също така сме изключително загрижени за това как се спазват тези права. А, в а, уважаемите депутати тук са пока... изтъкнали няколко случая на нарушения в а, резолюцията. Нашата загриженост се изразява редовно по време на нашите срещи, особено срещата на високо ниво с китайското правителство – Миналата година последната среща се състоя в Бекин на 20 ноември. Ние дискутираме тези въпроси съвсем откровено. На 12-та среща на най-високо ниво се постави въпроса за спазването на човешките права, както по време на дискусиите, така и в пресконференцията. Господин председател, тук се споменаха и кибератаките срещу Google. Според комисията, това е друг обезпокоителен факт и доказващ е, нарушението на свободата на изявление в Китай. Ние наблюдаваме събитията много отблизо. Знаем, че в момента Google преговаря с китайските власти. Ще, остане, ще продължим да наблюдаваме случая. И се надяваме, че няма да има подобни атаки срещу европейски компании. Нека да ви уверя, уважаеми господа депутати, ще, че ще продължим да поставяме тези въпроси, включително и най-високо ниво, и ще припомняме на Китай неговите задължения за спазване на човешките права на международно ниво а също и задължението му да спазва конституционните права за свобода на изразяването. Ние всички имаме една обща цел. Китай да е по-отворен, по-прозрачен, да спазва международните стандарти за човешки права и да работим заедно с тях за решаване на глобалните проблеми. За да постигнем тази цел, трябва да, раз... да продължим да работим по нашето стратегическо партньорство. Госпожа Декейзер тук постави един въпрос относно екзекутирането на китайски гражданин. Ние осъдихме много с, в много ясен текст този случай Китай нееднократно пренебрегна призоваванията от европейските страни да не бъде е, изпълнявана тази смъртна присъда. Благодаря, госпожа комисар. Сега имаме една точка по дневния ред. Но и много ви моля да запазите тишина. Минаваме към дебата по резолюцията по Филипините и давам думата на господин Пробера за две минути. Благодаря, господин председател. Вече имаме един тъжен навик. Свикнали сме с политическите и религиозните убийства